Hello everyone. We resume our business for... Благодаря ви. Продължаваме работата ни за днес и започваме с първата точка за следобед, а именно механизъм за гражданска защита на Съюза. Докладчик е, по това досие, което е по процедурата за съвместно вземане на решение, госпожа Гардини. Днес е, ще разгледаме проект от доклада. И така, когато сте готови, можете да ни представите проекто доклада си. Благодаря ви много. Най-напред искам да се извиня, защото има доста неща, които са в ход в момента и закъснях малко, защото бях на друго заседание в другия край на парламента. Вие сте запознати с предложението на Европейската комисия. Ние вече сме говорили по въпроса и Европейският парламент изглежда има доста единна позиция по въпроса. Накратко бих искала да се спра на тези елементи, които представляват промяна в сравнение с първоначалното предложение. Целта на тези предложения е да се подобри предложението на комисията и да имаме един по-силен инструмент, който да даде възможност на Европейския съюз да реагира стабилно и по предсказуем начин. Европейската комисия излезе с един дълъг списък от операции, които могат да се нарекат спасителни операции. Има също и списък с рисковете и на базата на недостатъците, които са констатирани, можем да направим съпоставка между рисковете и ресурсното обезпечаване за справянето с тях. Eh, posizioni de, del Consiglio sono, sono, sono arrivati anche alle nostre orecchie e so che uno dei punti. Ние се запознахме с някои от идеите на съвета и някои от моите предложения са критика по отношение на тези предложения на Съюза относно операциите, свързани с контрола и спасяването. Освен това, говорим и за допълнително финансиране. Вероятно, вече сте осъзнали, че някои държави имат сериозни безпокойства по въпроса. Например, в Италия пожарникарите може да трябва да участват в операции, които са под контрола на Европейската комисия. И ние искаме да подчертаем, че спасителните операции ще се ползват от допълнително финансиране. Тези допълнителни изисквания ще трябва да бъдат допълнително изяснени. Това ще даде сигурност на държавите членки. Миналата, миналото лято имаше ситуации, при които някои държави членки бяха силно засегнати от горски пожари и не можеха да се справят със собствени усилия. В този смисъл държавите трябва да решат как да разпределят ресурсите, дали да изпратят наличните ресурси в Португалия или Гърция и по какъв начин да реагираме при подобни извънредни ситуации. Комисията, освен това, говори за нов механизъм за съфинансиране 50 на 50. Аз съм включила също на тези данни. Включила съм и ресурси, които не са предоставени предварително с оговорката, че държавите членки ще изготвят е, регистър, в който всички тези предварително зададени ресурси ще бъдат отразени. Нашият е, опит е, по гражданската защита показва, че ние трябва може, много бързо да можем да разполагаме наличните ресурси, защото губенето на време означава и загуба на човешкия живот. Аз поисках подобен регистр да бъде предвиден и там да бъдат заложени ресурси, които са на разположение на държавите членки. Да има също списък от приоритети относно това как да се ползват тези ресурси. Ние трябва да доближим до хората тези две много добри програми за гражданска защита и разъм. Сега искаме да се създаде и разъм за гражданска защита, за да се уеднакват стандартите за обучение в целия Европейски съюз. Това ще подобри сътрудничеството между държавите членки. Обменът, сътрудничеството вече са на лице предвид на изготвянето на общи стандарти. Затова считам, че ние трябва да продължим да работим в тази посока, за да можем да постигнем оптимални резултати. В член 6 от предложението се съдържа текст, който се отнася до управлението на риска и предизвика доста спорове преди. В предходния мандат, вероятно се спомнете, че стигнахме до компромис по този въпрос. Съгласно този компромис, държавите членки трябва да направят е, оценка на риска, но в е, синтезиран вид. И това резюме е, трябва да се изпраща от държавите членки и държавите членки го правят по различен начин. Някои предлагат доста повече информация, други изпращат доста схематична информация. Ние искаме държавите членки да могат да споделят оценките си. Това, което аз предлагам в доклада, е тези резюмета да се базират на модел, който да е съгласуван с Европейската комисия, така че да разполагаме с релевантна, нужна информация, за да могат да се правят съпоставки между данните, поставащи от различните държави членки. Има още редица други въпроси, които съм засегнала. Ние сме ги разисквали в предишния мандат на парламента някои общи признаци относно характера на бедствията, че те могат да бъдат природни бедствия или предизвикани от човека. Също се говори в преамбилната част за превенцията на горските пожари, възможностите за справяне с емисиите на СО2. Близо 20% от тези емисии са от този източник, съгласно изследвания, които са извършени. Освен това, трябва да се очите ролята на принципа на субсидиарност. И това е въпрос, който беше разискан също по време на предходния мандат. В моя доклад аз отново подчертавам важността да се гарантира, че местните и регионални органи ще трябва да играят съществена роля в процеса на гражданска защита, като се спазва принципа на субсидиарност. Това са някои от въпросите, които исках да представя. Сигурно мнозина от вас ще имат много ценни предложения, що се отнася до гражданската защита. като се има предвид пред колко много такива бедствия бяхме изправени миналата година, виждаме колко е важно да имаме един добре подготвен текст, който да ни позволява да действаме бързо. Благодаря. Сега искам да дам думата на докладчицата в сянка. Първ е господин Андрулакис. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме предложението на Европейската комисия за преразглеждане и укрепване на Европейския механизъм за гражданска защита. През последно време се станахме свидетели на големи трагедии в Португалия, поради горските пожари, поради наводнения. В Гърция загин, през ноември загинаха 23 души. Няма държава, която сама да се справи с подобни удари и за това в бъдеще можем да... И тъй като за бъдеще може да очакваме осложнението на, осложнение на положението, то националните власти трябва да се подготвят за това. Що се отнася до проекто доклада, който обсъждаме днес, на първо място благодаря на госпожа Гардини за чудесната работа, свършена до сега. Трябва да отбележа, че съм съгласен с много от предлаганите изменения. Аз също мисля, че член 12 трябва да съдържа опасностите, при които да се прилага механизма и на това основание да се приемат съответни структури. Освен това е необходимо да имаме програма е, тип Еразъм в духа на казаното от докладчика. Необходим и обмен на опит е, особено с страни, които имат богат опит в, в такива в тази област. Член 21. Мисля, че е добре да заложим по-големи е, цифри и то е, във връзка с процента на съфинансиране. Е, по-нататък възможностите трябва да се Проразгледат и проверят. Така че, да, наистина комисията трябва да играе водеща роля, но в условия на бедствие трябва да можем да действаме незабавно и ефективно. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Ятаймаки има думата. Микрофонът на оратора не е включен. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Европейското сътрудничество е изключително важно за гражданската защита. Знаем по какъв тези екстремни метеорологични условия се задълбочават. Сигурно това ще се задълбоча още повече в бъдеще предвид на климатичните изменения, така че ще бъдем силно засегнати, за съжаление, от горски пожари, от наводнения от горещи вълни. Затова трябва да се подготвим, защото бедствията не спират пред границите. Необходимо е да има европейско сътрудничество. Всички сме съгласни, предполагам, с тази необходимост. Въпреки, че можем да споделяме анализа за ситуацията, има някои разлики в стъпките, които се предприемат за в бъдеще. Отправната точка, според мен, е чувството на отговорност. Мнозина ми казаха, че основната отговорност е на държавите членки на национално, на местно равнище, на общинско равнище. Да, това е добре, разбираемо е. Държавите членки и техните органи са най-близко до гражданите и това е в съответствие с принципа на субсидиарност. Националните органи са най-добре подготвени да вземат решения и да изпълняват плановете за управление на риска. Въпреки, че сме силно критични относно прехвърлянето на тези отговорности от националното ниво на комисията. Аз разбирам, че някои от държавите членки нямат нужните възможности, като оборудване и прочие. Най-добрият отговор обаче е не да се предават правомощия на комисията и средства към бюджета на Европейския съюз. Принципа на субсидиарност в този случай не се прилага достатъчно. Освен това, предложението на Европейската комисия не по посочва каква е оценката на риска, за да се направи съответен избор на оборудване. Може да се споделя оборудване, което е налично само в определени държави членки. Трудно е да се приеме обаче идеята за общ резерв. И аз бих искала да направя следните забележки. Днеска да, нека да задълбочим сътрудничеството между националните органи и най-естествените им партньори са съседните държави, които имат същата природна среда и които най-вероятно могат също да бъдат засегнати от подобни бедствия. На второ място да се развие по-нататък сегашния механизъм за гражданска защита, без да се дават правомощия на комисията да решава как да се разполагат националните способности. На трето място да се насърчат и да се помогне на държавите членки, които имат най-големи затруднения в, по отношение на капацитета, да направят стратегически избор, тъй като отговорът не е да се изпраща оборудване от вън, а да се развие култура за превенция. Това са основните ми въпроси. Благодаря. Госпожа Ела. Мела има думата. Благодаря, госпожо председател. Идеята за подсилване на механизма за сътрудничество в гражданската защита на европейско равнище е нещо, което не се налага от катастрофите, които преживяха доста от държавите членки. Когато има епидемии, гражданите вече, границите нямат смисъл. Това, което ни притеснява, и аз изцяло споделям казаното от колегата преди мен, очевидно е, че системата за гражданска защита е неразривна част от националните системи. Франция винаги е разчитала на помощта на Министерство на вътрешните работи, когато и има при опасности от струпване на много хора, е, особено сега в условията на терористични атаки, се използват наличните ресурси на полицията, на военните и прочие. Трябва да се свърже принципа за предпазните мерки но това трябва да е под егидата на държавите членки, а не на Европейската комисия. Трябва да се осигури закрила. Не трябва да има обаче специални отбранителни сили на европейско ниво. Това е идея, която ни можем а, да приемем. Но иначе ние сме напълно готови да работим допълнително по този текст. Благодаря ви, господин ам, Гизеке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Гърдини за нейния доклад. Мисля, че споделяме обща цел. Разликите се свеждат до подхода. Целта е да имаме ефективен трансграничен механизъм за гражданска защита в Европа. Против това не може да се възрази, но важен е въпросът за пропорционността и субсидиарността. Нямаме правно основание за пълна хармонизация и съм малко разочарован, че комисията не прави оценка на въздействието по толкова важно досие е, това е необичайно и аз се питам защо така би това е необходимо и аз искам да чуя от комисията защо няма оценка на въздействието по измененията на колежката Гартини по точка 15 относно документацията съм на особено мнение. Регистър може би да, но ако и разширим това задължение и за частни лица, ще увеличим излишно бюрокрацията и това ще е практически неизпълнимо. Много важна е субсидиарността. Много колеги го казаха на базата на примера на Германия и е, противопожарната охрана ще кажа, че оперативният контрол трябва да е в ръцете на държавите членки. Това е утвърдена практика и субсидиарността трябва да се засили. Още нещо, по което съм напълно съгласен с докладчика. Еразъм. Еразъм като процедура за за гражданската защита. Въпросът е само е, как е, да се взе, вземат средства от съществуващите бюджетни редове за Ераза. Може би трябва да се създаде нов бюджетен ред. Очаквам сериозни дискусии с Комисията по бюджетен контрол. Те не са склонни да дават пари и ще бъде наистина интересно. Благодаря. Мадам Кабесон. Госпожа Кабесон има думата. Благодаря, госпожо председател. По предложението на комисията искам да кажа, че това е една добра идея. Това е механизъм, който може да даде доста европейска добавена стойност. Не се налага непременно да се хармонизира. Това не е идеята. Ние следваме принципа на субсидиарност и пропорционалност. Става дума за координация и за сътрудничество в случай на бедствия, нещо, което е в промощите на държавите членки. Имахме примери от миналото лято. Не става дума за хармонизация, а за сътрудничество. Като примахнем а, този списък, оставим този списък на страна, къде да се предприемат а, действия какви са рисковете и прочее, това може да буди известни обърквания. Ако в крайна сметка имаме някакво общо изявление, което да накара държавите членки да се колебаят, и тук се чуха някои такива колебания, ние трябва ясно да подчертаем къде трябва да се осигури нужната степен на сигурност, аз искам тук да се наблегне най-вече на превенцията, като се картографират рисковете, къде могат евентуално да възникнат различни бедствия в държавите членки, като укрепим капацитета ни да предприемаме действия, да работим съвместно. Читам, че това предложение беше направено поради бедствията, предизвикани от климатичните изменения. И именно това, според мен, се имаше предвид. Разбира се, ние можем да имаме предвид и други видове бедствия. Не бива да забравяме по какъв начин този механизъм може да стане по-ефикасен. Не трябва да обвързваме този дебат с други подобни. И в по-конкретно искам да подчертая, че предложението говори за фонд за солидарност. Най-важно е да не се допускат на първо място бедствия, но ако такива все пак възникнат, трябва да можем да предприемаме действия и да видим по какъв начин може да се справим с тях. Да, можем да отправим апел Фонда за солидарност да бъде по-справедливо използван според БВП, размерът на населението и прочее. Но не трябва да гледаме на това в, а, а, като нещо относително, тъй като ние можем по този начин да ощетим по-бедните региони, които имат трудности с правенето с подобни бедствия. Мисля, че подходът, който се предлага е добър и ние трябва да направим нужното, за да бъде приложен той в бъдеще. Господин Уитема. Благодаря. Благодаря на госпожа Гърдини за чудесната работа, която свърши. Директно бих искала бих искал да подчертая, мисля, че тук трябва да се проведе оценка на въздействие, такава не е направена. И след като дойде предложение от Франция, беше проведена работа в комисията в рамките на две седмици и струва ми се, че малко повече време трябва да се отдели. И второ, целта е ясна – мисля, че трябва да представим това, което каза колегата Луис. Адекватна помощ в случай на бедствие. Целта е много ясна, но мисля, че наистина става въпрос най-вече за национална отговорност. И тук е трудността да се намери баланс между собствената отговорност и солидарността. Мисля, че това може да стане с помощта на така нареченото групиране на европейско ниво – на ресурси и тогава може да се използва и момента с солидарността. Мисля, че това, както и разбира се, първоначално трябва да излезем със становище, че ще направим всичко, за да предотвратим бедствие, вместо да се опитваме да накараме други страни да поемат отговорност. Също така се прави разлика между риск за безопасността и риск за сигурността. Security and safety. Независимо дали става въпрос обаче за терористична атака в единия случай, в другия случай за бедствие, и двете неща са достатъчно лоши и трябва да си помагаме. И сега самата дискусия трябва да говорим само за вътрешна помощ или за помощ към трети страни. Аз съм наистина на мнение, че първо трябва да изградим добър механизъм в Европейския съюз и по отношение на третите страни трябва да има някакъв друг механизъм, друг правен инструмент. Това е във връзка с групиране на ресурсите. Мисля, че напълно мога да подкрепя теза, че са необходими допълнителни действия. Това обаче, което много ме притеснява, е новото предложение – Става въпрос за един европейски екип, който ще бъде изпращан към държавите, за да помага. Може би те ще имат собствен транспорт и собствени самолети. За мен проблема е, че все още няма оценка на въздействие, нито пък е ясно как ще изглежда този екип. Дали този екип ще работи в моята страна и ако е така в Нидерландия, нашите власти ще има ли какво да кажат или ще може да упражнява всички свои компетенции на национално ниво. Така че при всички положения трябва оценка на въздействието, трябва повече яснота и трябва да се фокусираме първо върху собствената си отговорност и после върху превенцията. Благодаря. Благодаря, господин Лиза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Елизабета Гардини за работата по темата трябва да призная, че в ЕНП ще трябва да обсъдим въпроса по-сериозно, преди да излезем с задълбочено съгласувана позиция. Аз също на първо място имам въпрос за комисията. Какво е положението с оценката на въздействието? Защо няма оценка на въздействието? И винаги, когато очакваме нещо от комисията, има стриктна процедура. Неодавна имах разговор с настоящия генерален секретар господин Земар и той ми обясни отново, че трябва да има оценка на въздействието господин Тимърманс да си каже думата и така нататък. Това не е съвсем неправилно, защото ако има хора с на друго мнение в комисията, нещата се претупват, а това не бива да се допуска. Тук парламента трябва да заеме своето място и след като ние искаме пред, предложение, то не бива да се отлага. Но дойде ли предложение, то трябва да има и от да и оценка на въздействието. Може би в момента колегите от комисията не могат да ни кажат много, но все пак нека да кажем, че тук се действа по осмотрение, не се прилага обща, при, общо приложима и общо позната процедура. Не става така. Съгласен съм с редица точки предложени от Елизабета Гардини, например списъкът на техническите съоръжения да бъде по-гъвкав, Трудно е да кажем от сега какво ни трябва, какво не. Така че трябва да вземем по-практическо решение. Важна е превенцията, тук можем да подчертаем нещата, макар че лично аз не смятам, че можем да скръстим ръце, е, ако няма превенция. В никакъв случай не може човешки живот да бъде залаган на карта и да кажем, ами да сте правили профилактика е, и превенция съгласен съм и с колегата Хойтема. Кой ще контролира нещата? Идва някой и казва на място, правете това и това, това ли е помощта или става дума за помощ, която е част от местните усилия и мерки. Но това е труден въпрос и аз съм малко разкъсан как между възможните решения, като трябва да кажа, че е, можем да кажем нищо няма да правим или ще кажем продължаваме както до сега. Това също обаче не е решение, защото в Португалия по време на горските пожари миналата година руските е, помощници бяха по-бързи от останалите европейски държави. И това е въпрос към нас. Как да, да станем по-добри? да, националните държави имат права, но не мисля ще руснаците да помагат, ние не. Нуждаем се от решение и трябва много сериозно да си помислим да отчетем и особеностите на различните държави членки, за да се стигне до наистина добро решение. Благодаря. Благодаря, господин Мандъл. Благодаря. Присъединявам се към благодарностите към госпожа Гардини. Е, наистина сте поработили много сериозно по темата и заслужавате голяма благодарност. Е, по принцип съм съгласен с казаното от колегите Лизе, Гизека и колегите от, колегата от Нидерландия е, искам да добавя само две неща. От една страна централизирания подход от страна на комисията за така наречения пул групираните сили. Е, това са все пак национални участи местни сили, така че трябва да се спази субсидиарността. Госпожа Гардини ясно го подчерта и аз специално и благодаря за това, защото трябва тук да обърнем особено внимание на субсидиарността. И втората ми критична бележка е при създаването на Rescue очевидно се предвижда общоевропейски търг за средствата и в държави, като да речем пожарникарите в Италия и в други части на Европа, където има до голяма степен доброволческа система е, и с нещатни усилия, ние не, не искаме да се стигне до комерциализация. Комерциализация защото един подобен конкурс крие такава опасност. Аз бих се отнесъл критично към това. Искам да подчертая съфинансирането и със средства, които да не са от общата група, от общия пул, и, като се посочат специално рисковете. Нека не забравяме и борбата с тероризма. Това е важен момент. Благодаря. Благодаря. Някой друг дали има, който би искал да вземе думата? Не. В такъв случай давам думата на колегата от комисията, тъй като имаше въпроси зададени към вас. Благодаря, госпожо председател. Ще благодаря като... Ще започна, извинявайте, като благодаря на докладчицата за чудесната работа. Мисля, че е много полезно, че тя спомена, че е слушала процеса в съвета. Ще се фокусирам върху общите въпроси, но ще започна с една бележка. Ние работим на принципа на субсидиарност, който е залегнал в договора за функциониране на Европейския съюз. Така че, проблемът е, че каквото решение трябва да намерим, то трябва да бъде в тази рамка. И от а, тази гледна точка бихме могли да постигнем повече неща по отношение на предложението, ако не беше принципа на субсидиарност. Във връзка с оценката на въздействието, това е нещо, което бих искал да коментирам. Не мога да говоря и да обсъждам неща от институционален характер, но мога да ви кажа по какъв начин се появи това предложение. Първо, направихме обща европейска оценка на риска. Видяхме какви са празните в държавите членки и това беше преди да се случат инцидентите с горските пожари. И видяхме, че в зависимост от държавата има различни недостатъци. Видяхме, че системата по принцип работи добре, но би могла да бъде опростена. След това направихме и независима външна оценка. Планирахме да представим предложение в рамките на следващата година. След това обаче се случиха горските пожари. Спомняте си, че от април започнаха и продължиха чак до ноември обикновено когато говорим за летни горски пожари, има предвид от юни до септември. Над 200 човека загинаха вследствие на природни бедствия. Над 100 от тях бяха жертвите в Португалия. И председателя на комисията попита какво правим и ние му отговорихме през месец октомври, че се опитаме да мобилизираме средства. Не можем да ги намерим а когато успеем да ги намерим, сме закъсняли. Затова председателя щете този въпрос за спешен, защото имаме нужда от спешни мерки, ако искаме да избегнем следващи жертви и вреди за економиката и ни помоли да излезем с това предложение. Така че няма оценка на риска, защото става въпрос за нещо спешно. Въпреки това, ако разгледате предложението, ще видите, че не се фокусираме върху комисията, върху държавите членки. Става въпрос за активите на държавите членки, които се занимават с съфинансиране заедно с комисията. Идеята е да имаме такова групиране на активи, страна държавите членки и тези активи да са на разположение на държавите членки, не на комисията и да се използват по-често. Защо? Защото бихме искали най-вече да окоръжим предоставяне на помощ между държавите членки, защото ние напълно сме съгласни с вас. Тук става въпрос най-вече за отговорност на отделните държави членки. За това, от тази гледна точка, първо ме местно, регионално и национално сътрудничество. След това имаме двустранно сътрудничество, след това имаме тези групирани активи и едва на последно място е Rescue Asset. От законодателството от 2013 виждаме, че има над 30 случая, в които държавите членки не са могли да реагират, не са могли да намерим необходимите активи, с които да защитим гражданите на Европейския съюз. Това е проблема. Не е започна проблема от миналата година, за съжаление обаче миналата година жертвите и щетите бяха наистина изключително много. По отношение на въпроса с субсидиарността. Моля ви, ние нямаме нито капацитета, нито пък амбицията да се занимаваме с оперативното ръководство на операциите по гражданска защита в държавите членки. Това, което искаме е да намерим решение на проблем, пред който често сме изправени. Миналото лято, най-вероятно, във всеки един момент е имало достатъчно активи в целия Европейски съюз. Но, защото всички бяха изправени пред много висок риск, не се получи споделяне на тези ресурси. За това казваме, че ако механизмите в държавата членка се провалят, то тогава трябва да имаме възможност да работим с активи на европейско ниво. Те не трябва да бъдат в Брюксел тези активи, напротив, те трябва да бъдат разположени в държавите членки близо до риска. Единственото, което молим е, ако държава членка ние по поиска да използва тези ресурси, ние да можем да вземем решение за това. Тоест да вземем стратегическото решение. Всички оперативни решения от там нататък вече са в правомощта на държавите членки. Тоест от гледна точка ние на принципа на субсидиарност ние действаме по своя собствена инициатива, действаме в отговор на запитване от страна държава членка, оперативната отговорност е на съответните органи, а стратегическото решение за използване на тези активи идва от комисията. Така че ние нямаме никакви амбиции да се занимаваме с самите операции. Както казах, дори да бихме искали, няма как да го направим във връзка с Еразъм. Това е много интересна идея. В момента имаме една програма за обмен, която се финансира от бюджета за гражданска защита, но е много ограничена. Става въпрос за обмен в рамките на няколко дни, най-много няколко седмици и би било голям интерес за нас да видим дали е възможно този период да се разшири. Изключение е нещо, което трябва да имаме предвид. Ние сме оперативна служба. При нас има хора 24 часа всеки ден, които могат да вземат бързи решения. Понякога е много трудно да се вземе решение, ако правната основа е много сложна. И тъй като от съда ни казаха, че има възможност да се упростят нещата, ние се опитваме да упростим нещата и с нивата на съфинансиране. Причината, поради която в предложението сме изключили съфинансиране за активи извън тези групирани активи, е всъщност причината изтъкната от докладчика. Не знаем какви активи съществуват, зависим изцяло от държавите членки и ако не получим искане за използване на тези активи от страна на държавите членки, нищо не можем да направим. Но това не е най-лошото. Най-лошото е, че вие като държава членка не знаете дали ще получите отговор от други държави членки с помощта на информационната система за гражданска защита. И тогава се опитваш да търсиш други решения. Затова миналата година в много случаи трети страни оказаха помощ на нашите засегнати страни. Затова трябва да сме сигурни, че знаем какви активи съществуват, за да можем да подходим оперативно, да бъдем достатъчно бързи. И всяко предложение, което увеличава гъвкавостта на това, което можем да направим, разбира се, за нас би било нещо, което приветстваме топло. И последно, но не по важност, освен, че се фокусираме върху държавите членки и върху техния суверенитет, за това те да поискат или да не поискат помощ и да я получат само ако са я поискали и само ако операцията е под тяхен контрол. Ние сме сложили огромна, огромен акцент върху превенцията и предварителната подготовка. И това е защото работим възоснова на член 106. В съобщението сме казали, че ще зависим и ще внимаваме много за използването на структурни фондове и че притесненията, свързани с адаптация и спиране на промяната на климата, могат да бъдат взети предвид. Говорим с колегите от Генерална дирекция Клима, от Реджи, от Агри, за да сме сигурни, че в следващото поколение структурни фондове е отразен именно този ангажимент към подготовка и е, към, към превенция. Госпожа Гардини, заповядайте. Колеги, е... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички колеги, както и на комисията. Мисля, че комисията наистина много изчерпателно отговори на поставените въпроси. Някои от тези въпроси бяха насочени и отправени към мен. Аз съм убедена, че ще свършим добра работа. И искам да кажа следното. Тази работа разбира се, надгражда на работата ни през предходния мандат. Е, още тогава залагахме на субсидиарността. Затова изрично подчертах, че в текста при възможност това е подчертано. Също така ролята на региона, националните и местните органи на самоуправление. Това бе обсъждано и през предходния мандат когато и започнахме работа по новия механизъм. Системата трябва да се запази, а тази нова дейност трябва да попадне в тази рамка. Рамката е структурирана така, че се гради върху субсидиарността гражданската защита и защитата от бедствия не може и да функционира по друг начин. Тя тръгва от местното ниво. Моята страна на базата на дългогодишния опит е научила, че всичко тръгва от кметовете ако кметът не се справи, обръща се към областта, тя отива към, се обръща към държавата, други европейски държави и така нататък, но миналото лято получихме помощ и от Марокко, защото не можехме да се справим сами. Мисля, че всички тези грижи и теми, поставени от колегите, както и възраженията, са съвсем разбираеми, но съответстват на досегашния ни подход. Мисля, че това ще бъде наш общ принос. Трябва още по-ясно да определим нещата, за да имаме правилно тълкуване и да решим как, на къде искаме да вървим. И още нещо. Е, евробарометър посочи, че 90% от европейските граждани искат да има европейски механизъм за защита, да има възможност за помощ, ако собствената им държава не успее да се справи. И така да се надяваме, че специално в светлината на терористичните атаки, на които ставаме свидетели, трябва да сме готови за най-лошото. Надяваме се това да не стане никога, но и през миналия мандат казахме, че трябва да обърнем внимание на тази глава. А днес говорим за такива сложни инструменти, че не можем да ги повтаряме 27 и 8 пъти, да ги дублираме. Дано успеем да свършим добра работа в името на нашите граждани, които преди всичко държат на своята сигурност. Сочат го и най-новите проучвания. На първо място те слагат сигурността и мисля, че този инструмент може да им я предложи. Благодаря. Председателката, благодаря. С това изчерпваме тази тема. Благодаря на всички. Срокът за изменение 10 е април, 11 април. А на 16 и 17 май ще бъде гласуването. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси. Извинявам се в развиващите се страни. Имаме проект за становище, изготвено от госпожа Конечна. Госпожо Конечна, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. За мен е чест да ви представя този текст да го изготвя. Става дума за прозрачно използване на ресурсите в развиващите се страни. Много се радвам, че нашата комисия бе помолена за становище, защото заедно с постигането на целите за устойчиво развитие и за Парижкото споразумение можем да работим и в тази посока. Темата е сложна, затова трябва да действаме своевременно. Опазването на горите, особено на тропическите гори, е изключително важно. И мисля, че тук Европейския съюз има задължение спрямо третите страни. Всички страни се стремят към економическо развитие, към благоденствие на гражданите и се търсят сложни модели за решаване, за да може биологичното и природно разнообразие и богатство да се запазят. Радвам се, че Европейският парламент споделя този възглед. Но проблемът е друг – Миналия петък комисията представи резултатите от едно изследване по въпроса. Радвам се, че това изследване най-сетне е факт. От него може да се развие добър план за действие. Проучването показва, че комисията е отчасти вино, но също носи вина и Европейския съюз трябва да бъде част от решението, с което съм съгласна. Ние трябва да постигнем следваме е, целите ни от Парижкото споразумение. А това означава и опазване на горите. С интерес очаквам вашите предложения. Убедена съм, че тук както при темата за преструктуриране на горските масиви, ще постигнем единна позиция. Зная, че това е много важно. Важно е да се борим заедно. Проблемът не е политически. Става дума за това, че следващите поколения също трябва да могат да се радват на природните богатства. Председателката, благодаря. Док... Само госпожа Петир виждам измежду докладчиците в сянка и давам думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на докладчика. Ние от НП ще внесем ще, изменения, но аз искам да кажа няколко думи по този много важен въпрос. Ежедневно се сблъскваме с резултатите от климатичните промени, непредвидими метеорологични явления е, за суша, наводнения. Моята страна, Харватска, също пострада много сериозно. Налага се да работим така, така, е, че да не допуснем е, повишение на средната температура с повече от 1,5% до края на нашето столетие, съгласно парижките цели. Но никой не може да се справи сам. Трябва да работим с партньорите си и да помагаме на развиващите се страни. Несъмнено, управлението на горите трябва да бъде една основна наша задача. За това е необходимо да имаме съответни критерии и политики за борба с обезлесяването. Трябва обаче да сме сигурни, че нашите мерки няма да са в ущърп на горските масиви от трети страни. Трябва също така да, да не се стигне до излишно натоварване на производителите, малките и средни предприятия и да затвори достъпа им до пазарите и международната търговия. Това се случва. Да речем, мебелното производство в Харватска се оплаква, че в страни като Индия и Северна Африка се натъкват на бариери. Е, в отговор на ограниченията е, от нашата политика. Така че трябва да внимаваме, да се съобразим с това. Съжалявам, но в много от тези случаи жертвите са местни хора в малки предприятия и работниците в тях. Благодаря председателката, благодаря много. Има ли други желаящи да направят изказване по темата? Не? Добре, тогава се обръщам към госпожа Мер от комисията с молба да вземат думата.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 че гората и природата са изключително важни в економическо, социално и екологично отношение. Всичко това е необходимо за цялата планета, за мира и благоденствието на хората, не само в национален мащаб. За това говорим за критични глобални обществени стоки така че бяха взети решения за борба с незаконното използване на горите чрез по-добро управление и увеличаване на капацитета. Така че отчетността и нашата способност да я осъществяваме са от огромно значение, особено в светлината на нарастващия натиск. Благодарим за инициативата на комисия 9, както и на други комисии, парламентарни комисии, за преглед на постигнатото до сега и бъдещата дейност. Ползвам случая да припомня от ползата от нашите действия, специално програмата ФЛЕКТ която тази година отбелязва 15-та си годишнина. Тя бе създадена в взаимодействие между държави, членки, трети страни, гражданското общество и частния сектор в борба с основната причина, а именно незаконната експлоатация на горите. Постигнали сме много. Имаме 15 доброволни споразумения за партньорство с трети страни. Подкрепяме програми за изграждане на капацитет на гражданското общество, гражданския сектор и централните органи, както и по линия на регламента за дървесината на Европейския съюз в борба с незаконната сеч и, и производство, дървопроизводство. Много е важно да припомним стореното до сега и за постигнатото с флект. Но, както чухме и от докладчика, извън незаконните дейности има и други ам, посегателства върху горите. А, е, разширяване на земеделието, производството, а, промени в почвата, добив на различни култури, като кафе, какао, каучук и така нататък. В различните страни участниците и динамиката са различни и се надяваме, че публика, обнародването на две изследвания от петък ще даде възможност да се изготви становища по собствена инициатива. Проучването е извършено от независими консултанти. Първо относно обезлесяването и управлението на горите и от друга страна за въздействието на производство на пам палмово масло, економическо и екологично. Те са представени от Европейската комисия. Ние предлагаме консултации, но ще бъде изключително важно, както за парламента, така и за комисията, при вземането на решение за това как да продължим напред. Благодаря. Сега, мадам, госпожа Коне. Благодаря, госпожо председател. Накратко е, в отговор на казаното. Надявам се, че няма да мине много време, докато се стигне до решение. Достатъчно дълго чакахме проучването. Надяваме се да видим и плана за действие, особено за производството на палмово масло. И искам освен това да кажа, че е, една политика против обезлесяването помага на всички, на обществото, на бъдещите поколения. Тя не е в ущърп на никого. За това се надяваме и бихме искали в бъдеще да продължим по този път в бъдеще, и в бъдеще да запазим горите и тяхното биоразнообразие. Председателката, благодаря. С това изчерпваме тази тема. 22 март е, могат да се внасят изменения. 16 и 17 май се гласува следваща точка от дневния ред. Uh, Само за проекто становище за комисията Агри, съгласно член 54+. Плюс. Докладчик по становище е госпожа Анжелик Дюлае. думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е становище, което трябва да, ще да изготвим за бъдещето на ОСП и прекраната. Това е тема, която е тема, която е на комисията Агри, но ОСП е основополагаща политика на Съюза. Ние имаме обаче доста скъсен график. 2013 година все още не всичко беше въведено. Тогава беше последната реформа. Сега отново имаме пред себе си въпроса за реформата, така наречения омнибус и разполагаме с 9 месеца само, за да работим по този текст и то в контекста на предизборната кампания. Има бюджетни несигурности, до сега нямаме е, известност за това по какъв начин ще се приеме многогодишната финансова рамка. Също трябва да се изчака от страна на комисията гласуването по собствена инициатива на колегата Дорфма, комисията Агри, за да включи тази позиции в проекто предложението на комисията. Не знае как можем да включим нашите позиции които ще бъдат гласувани по-скоро в началото на юни. Е, и така комисията оказва натиск върху парламента е, и ние трябва да се съобразим, е, нямаме друг избор и да работим с ускорени темпове. Затова трябваше да изготвя това становище на английски язик. Това не е моят роден език. И всичко това по реформа, която казах още в началото, е от особена важност. Комисията сега е изправена пред риска да не се свърши добре работата. Ако до края на май не бъде прият текста, новият парламент, новият състав на комисията няма да бъде задължен по никакъв начин. Това е важен въпрос, включен в съобщението на комисията. И аз искам да се обвърже комисия, ОСП и економическото развитие, така както предлага комисията, секторните политики трябва да накарат селските стопани да започнат да използват възможностите за постигане на добри резултати, както в економическа, така и в екологична, от екологична гледна точка също да има засилени изисквания за опазване на околната среда. Също стратегия за териториално секторно развитие, която да дава стимули, за да може да има инвестиции, обучение, новаторство, научни изследвания на местно ниво. Идеята за трети стъп за управлението на кризи също може да бъде проучена. ОСП трябва да съдържа истинска амбиция, що се отнася до зелените енергии, особено тези, които са резултат от съвместното производство на протеини, съгласно плана за производство на протеини. ОСП трябва да гарантира, всеки селскостопански продукт, който се внася, да отговаря на същите екологични изисквания, здравни изисквания и социални изисквания, като тези произведени в Европейския съюз. Ще се огранича до един параграф. очаквам с огромен интерес вашето участие е, и след Следващият вторник е крайният срок за внасене на изменения до 11 часа преди обед. Председателката, благодаря ви. И така, кой би желал да се изкаже? Господин Ек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в не една едни текстове, член 2, 3, 161 от договор за Европейския съюз е казано, че целта на европейските политики е повече добруване на европейските граждани и чрез прилагане на европейските директиви трябва да се постигне добро ниво на здравеопазване. Следователно, приоритетите на Европейския съюз трябва да отговарят на Европейския договор и да поставят акцент върху европе... здравето на европейските граждани, върху социалната справедливост и опазването на околната среда, защото защото всички ние страдаме, когато природата бъде увреждана или е, разрушавана. Имам чувството обаче, че тези приоритети често се забравят. Европа Европейския съюз се съгласи 20% от бюджета за периода 14-20 година да се предостави за борба с климатичните промени, като участва и европейския бюджет. Е, сметната палата обаче констатира, че преценките относно екологизацията на ОСП са твърде оптимистични. С други думи, още много има да се желае тъй като 70% от емисиите са от селското стопанство и преработвателната промишленост, трябва да отчетем и отговорността на този отрасъл за биоразнообразието в Европа. Макар, че учените са на мнение, че потреблението на животински продукти трябва да се намали поред причини и това ще бъде сериозен принос към екологията. И въпреки това в доклада не чуваме нищо по този въпрос. Да поставим в центъра здравето на хората стандарта на живота, но също и стандарта и качеството на живот на животните, защото и те от, се отразяват на живота на хората. Да се мисли чисто комерциално означава сериозни проблеми, които не са в услуга на обществения интерес. С реформата на ОСП можем да превърнем селското стопанство в двигател на развитието, без скандали за хербициди и други подобни препарати. Нека водещата роля по отношение здравето на животните и опазването на растения отново се върне в Европа. За съжаление в настоящото становище не става дума за това изобщо. Аз поне не мисля, че това е казано там достатъчно ясно. След като прочетох проекта, останах с впечатление, че това е текст на комисия Агри. Не чух нищо за крит като критика към е, селско-стопанската политика, причина за толкова проблеми. И така, ако не ограничим о индустриалното земедение, това ще съсипе нашето здраве и планетата. За това ще внеса изменения по отношение по-добро прилагане на директивите за здравето на животните, повече средства за местното производство, повече за биоразнообразието и защитата на климата, повече подпомагане за малки предприятия и семейства и ограничаване на интензивното земеделие и животновътство. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Има ли други желаящи? Госпожа Малио. Благодаря. Първо благодаря на госпожа Дюалае за нейната преценка. Споделям вашата загриженост относно сроковете. Е, предстои да излязат данните за средносрочното финансово планиране от комисията като четем този е, доклад и нашето становище, има разминаване. Мисля, че трябва да вървим по друг начин. Вече тръгнахме така, но по аз поне ще изразя подкрепа за вашата загриженост. Второ, аз също мисля, че земеделието в бъдеще трябва да играе много по-важна роля по отношение на защитата на природата и околната среда. Ще се съглася с преждеговорившите. Това са теми, които трябва да се обсъдят много по-подробно. Едно толкова кратко становище не дава подобна възможност. Малко съм притеснена че все се говори за достойчиво екологично земеделие, което зависело от размера на фермата. И общо взето се говори и нагласата е колкото по-малка е фермата, толкова по-екологична е дейността. Не са толкова прости нещата. Трябва много внимателно да преценим как наистина се осъществява устойчиво земеделие. Е, така бихме могли да помислим и за продоволствието, и за екологията. А това не зависи от размера на селско панското предприятие. Благодаря. Благодаря ви аз. Има ли други желаящи? Очевидно не. Давам думата тогава на представителя на Европейската комисия, господин Аниотис. Can, can someone help him? Може ли някой да окаже съдействие с микрофона? Yes, very well. Сега чувате ли ме? Да, разрешихме техническия проблем. Благодаря ви много. Бих искал накратко да коментирам докъде сме стигнали по предложението на Европейската комисия. Няма да коментирам процедурата. Тази процедура зависи от два неизвестни фактора, какъв ще бъде размера на многогодишната финансова рамка и как ще се отрази Брексит. Затова аз искам да подчертая сега четири основни елементи, които се съдържат в съобщението на комисията и как това е отразено в коментарите, които бяха направени. В съобщението комисията искаше да изрази една по-висока амбиция за екологичните елементи на ОСП. В проекта Остановището се посочва, че трябва да се съчетават економическите и екологическите аспекти на ОСП. Ние проведохме широки публични консултации преди изготвянето на съобщението на комисията. Имаше също оценка на въздействието, множество семинари, които показаха, че по сегашните нови технологии е възможно да се съчетаят стандарти, свързани с економическото развитие, опазването на околната среда и постигането на синергии, стига да се спазят някои условия, например консултации, по-широкото разпространение на новите технологии. На второ място трябва по-целенасочено да се използва помощта. Беше направен коментар, да, че когато говорим за економическата и екологична ефективност, важни са управленските умения, прилагането, не толкова размера на стопанството. Средствата, които се разпределят в държавите членки, са важен елемент, и ще бъдат още по-важен елемент. Ще се прилага още в по-голяма степен на субсидиарността. Освен това се разчита на познанията, връзката между изследванията, консултантските системи, по-доброто балансиране на връзката между Европейския съюз, държавите членки и бенефициарите, с акцент е, фокуса да се измести от контрола към изпълнението, което не означава, че няма да има контрол в бъдеще, нито пък, е, че няма да има оценка на ефективността към момента, но ще се набляга повече на ефективността, отколкото на контрола. Друго нещо, което взехме предвид са свързани с здравеопазването и връзката с здравеопазване, между здравеопазването и ОСП. Например, наблюдение на използването на антибиотици, което е важно не само за животните, но и за здравето на хората. Освен това се отговаря и на притесненията на гражданите. Считаме, че една по-добра ориентация на политиката и по-голяма отговорност от страна на фермерите към притесненията на потребителите е нещо, което трябва да бъде предвидено. Има също богата информация при подготовката на следващата реформа на ОСП, включително информационна база данни, също публични консултации. открити публични конференции, които позволяват на хората да се запознаят в по-голяма степен с бъдещето на политиката и отчитането на техните предложения, преди да преминем към следващия етап на подготовка. Благодаря ви. Сега искам да дам думата отново на докладчика по становище госпожа Деле. Благодаря, госпожа председател. Накратко искам да кажа следното. Съгласна съм с някои от нещата, изразени от колегите, както и господин Ек. Аз бих искала да се задълбочим по някои въпроси, но да се изготви за 10 дни такова становище не ни дава такава свобода на действие да включим всичко каквото сме желали. Аз добре разбрах това, което ни поясни представителя на комисията, но изглежда нямаме еднакво мнение по отношение на екологичните и економически а, характеристики ще очаквам вашите предложения за изменения, за да може да се запълне празнината, която е резултат от този кратък срок, на, срок за подготовка. Но и измененията трябва да се представят до 27 март. Благодаря ви. С това приключихме разискването по тази тема. Следващата точка в допълнение към това, което казахте за измененията преди това. Гласуването ще бъде на 25-26 в НВ. Измененията са на английски язик. Следващата точка е размяна на мнение с заинтересовани страни по Европейската стратегия за пластмасите. Предвидено е да започнем в 4.30, затова се налага да направим почивка до 4.30, когато ще имаме размяна на мнения с заинтересовани страни относно Европейската стратегия за пластмасите.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 Hello everyone. We can resume our business. Здравейте на всички. Можем да продължим работа. Добре дошли на тази размяна на мнение с заинтересовани страни относно Европейската стратегия за пластмасите. Това е обсъждане, което е в рамките на нашия доклад по собствена инициатива за Европейската стратегия за пластмасите. На 16 януари беше публикувано съобщението на комисията като част от пакета за кръговата економика. Искам да приветствам с добре дошли четиримата представители на заинтересовани страни и представителите на Европейската комисия, които са тук, за да споделят мнението си по тази стратегия. Госпожа Саскен Ваурет, старши съветник, устойчиво развитие в есенция, Българската федерация за химическите индустрии, госпожа Ема Присланта. Тя е служител в морета в риск в Rethink Plastic Alliance. Доктор Патрисия Вангелове. Тя е директор, отговаряща за връзките с потребителите и по въпросите на околната среда в Plastics Europe и Аеро Матиматила от а 3 PLC. Комисията ще бъде представена от господин Садаускас, директор по въпросите на кръглата економика и зеления растеж в Генерална дирекция околна среда. Господин Демес Мекер е докладчик от комисията ЕНВИ на Европейския парламент по Европейската стратегия за пластмасите. Давам му думата. Als de microfoon nu nog op staat, is het ook goed. Ja. Ik ga mijn inleiding dus bijzonder kort houden. Ще бъда кратък в встъпителните си встъпителното си изказване, тъй като ни разполагаме с много време и бих искал освен това да ни остане повече време за нашите експерти, които сме поканили. Искам да ги приветствам най-сърдечно с добре дошли. Искам да ви благодаря за това, че се отзовахте с толкова кратко предизвестие. Пластмасите са ценен ресурс, но ние доста разхищаващо ги ползваме и вредим на околната среда, на економиката, на климата. И така предизвикателството пред нас е как да използваме пластмасите по по-устойчив начин в рамките на кръговата економика по цялата верига на създаване на стойност. Ние можем да постигнем успех в това отношение, само ако всички заинтересовани страни работят в една и съща посока. Ето защо считам за толкова важно, че днес след обед провеждаме тази размяна на мнения и аз очаквам с нетърпение тази интересна дискусия. Председателката, сега искам да дам думата на представителите на заинтересованите страни. Първо на госпожа Валрет. Най-напред искам да ви благодаря също за това, че ни поканихте тук. Не зная кой отговаря за презентацията и за показването и на екрана. Just a second to sort it out. Yeah. No, no problem. Да, само малко търпение. Hartelijk dank om ons uit te nodigen naar, deze, naar dit comité. Благодаря ви за поканата на заседанието на вашата парламентарна комисия. Накратко искам да представя организацията, която представлявам. Това е Белгийската Национална асоциация за химикалите, пластмасите и промишлените предприятия в областта на науките за живота. Имаме специално поделение, което отговаря за плазмисите, наречено есенция полиметри и а, именно тях представлявам днес след обед. Що се отнася до стратегията за пластмасите, ние приветстваме предложението за такава стратегия. Това ще промени нагласите, ще подобри резултатите в интерес на всички. Радваме се, че тази стратегия отчита колко ценни са пластмасите в нашето ежедневие. Това е важно. Пластмасите са твърде ценни, за да бъдат е, просто изхвърлени. Те трябва да бъдат е, използвани по-ефикасно. Кръговата економика е много важна, е, тъй като ще се спестят материали в Европа, ще създадат работни места, ще се насърчат новаторските решения. В есенция ние подкрепяме всичко това. Освен това, обръщаме вниманието на използване на пластмасите в опаковките, защото се създава впечатлението, че използването на пластмаси е вредно навсякъде. Ние искаме да коригираме тази представа. Важно е да се подобри рециклирането. Да, може да се подобрят нивата на рециклиране. Ако видим сегашните данни, ще установим, че едва 40% от пластмасите се рециклират. Въпреки, че трябва да кажа, че често това е резултат от избора, който е правен в продължение на години и е спор свързан е, с е, отговорността на потребителите. Фактът, е, че а, се фокусираме върху някои а, конкретни видове пластмаси, Това обаче не означава, че тези пластмаси не могат да бъдат рециклирани. Всички седем полимери на пластмаси могат да бъдат рециклирани. Всичко зависи от избора. За сега лесно достъпни бяха альтернативите, които не се подават на рециклиране, които се използват или в Европа, или се изнасят извън нея. Собствениците на марки а, имат огромна отговорност относно избора на опаковки. За сега те ни отчитат а, факторите, които са свързани с цифровата економика. Въвеждането на EPR системи е един добър подход. Също така наречената забрана за Китай – не трябва да се разглежда толкова като проблема, като възможност по-скоро, тъй като можем тези ресурси да ги задържаме тук в Европа. Това ще изисква инвестиции, също сортирането им, рециклирането им тук в Европа. Това ще изисква нов капацитет, също използване на економите на мащаба и това създава възможности за извличане на максимално количество пластмасови полимери. Освен това, стратегията за пластмасите обръща внимание за това как да се установи рециклюемият съдържание на някои продукти основен приоритет според нас трябва да се определи ясно какво се има предвид под процент съдържание, което може да се рециклира. Също искам да подчертая, че процентите винаги обръщат внимание по-скоро на количественото изражение, но ние трябва да обърнем внимание и на качеството, а не само на количеството. Необходимо е да има система за сертификация на качеството, и тази система трябва да обхване цяла Европа, преди да започнем да налагаме задължителни проценти за рециклиране. Рециклирането през, от първо поколение не означава, че ще намаляваме рециклирането. Ние искаме добри материали за контакт, така че да могат да се рециклират тези продукти. Що се отнася до количествените критерии, това не трябва да е проблем. Относно сертификацията, има такива схеми, които се разработват в Белгия и това е една от опциите. Освен това, стратегията за пластмасите обръща внимание на новаторството, на необходимостта за стимулиране на новаторските решения и мисля, че химическата индустрия, индустрията за производство на пластмасови може да се възползва от тези възможности. Рециклирането, както казахме, е изключително важно. Трябва да се увеличи количеството материал, който може да се извлича при рециклирането на химикали. Това е аспект, който не е достатъчно отразен в стратегията. Например, много повече възможности трябва да се използват, да се превръщат отпадъците в химикали, например. Пластмасите, които не се използват само за опаковки, за други цели, са важни освен това, ние трябва да можем да отстраняваме вредните вещества от рециклирания материал. Доста сектори на економиката трябва активно да участват в разработването на нови техники, на нови ресурси. също со CO2 може да се използва също като ценен, ценна суровина. Това е обещаваща сфера на научни изследвания също използването на възобновяеми фуражи. Но това ще изисква подход за оценка на целия цикъл на живот, също при включване към альтернативни материали, що се отнася до отпадъците и буклука. Доста внимание се обръща на този проблем от обществеността, но не се проявява същото ниво на отговорност от страна на обществеността и това трябва да се подчертае. Това е проблем за цялото общество, от потребителите до производителите или обратно, както и до отговорните органи. Ние всички забелязваме колко много пластмасови отпадъци има в околната среда. Аз не искам да кажа, че не трябва да поемем своята отговорност и индустрията има проактивен а, подход а, чрез подхода Clean Sweep. Миналата година, заедно с пристанищните власти в Антверпен, например, и производителите на полимери в сектора на логистиката, реализирахме проект, целящ да се минимизират разходите, да се сведе до минимум опаковките, опаковките. Освен това инвестираме в обучението. Виждате така нарича пластик мобил. Това е привозно средство, където има а, монтирано устройство за рециклиране на пластмаси и този проект беше много успешен. На европейско ниво има най-разнообразни доброволно поети ангажименти след публикуването на стратегията, целяща да се подобри нивото на рециклиране и да се избегне загуба на тези ценни ресурси, като се пощади околната среда. Освен това има и други действия, включвани с ам, наблюдение и премахване на отпадъците, <clears throat> намаляване на загубата на суровини. Ние считаме, че някои действия трябва да се ограничат до макропластмасите, да не се използват те и най-вече да не се разпиляват в околната среда. Всяка мярка трябва да е пропорционална. Все още липсва ясно дефиниране и всякакви регулаторни опции, които се обмислят, трябва да са в съответствие с РИЧ, да се отчита нивото на риск. Освен това има законодателно предложение за пластмаси, които са за еднократна употреба, все още няма дефиниция какво означават тези пластмаси за еднократна употреба. Освен това има противоречие, защото пластматите по същество не са за еднократно ползване. Те могат да бъдат повторно използвани за и Необходимо да се избегне еднократното използване на пластмасите. Трябва да се променят нагласите на хората, защото иначе няма да постигнем нужните резултати. Трябва да обърнем внимание на промяна на нагласите, да не се допуска еднократно използване. Ние не сме единствени, които не искаме да плуваме в замърсени морски води, където се намират пластмаси и други отпадъци. Това накратко е нашата позиция. Зная, че говорих много бързо, но съм готова да отговоря на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря ви, госпожа Ван Райт. Сега госпожа Присланд има думата. Госпожо Присланд, вие имате думата. Good afternoon. Thank you very much. I work for Seas at Risk. Здравейте! Аз работя в неправителствена организация Морета в риск. Ние сме част от, от съюза Ритинг Пластик, който представляваме днес. Ние сме 8 неправителствени организации, които се борим за бъдеще, в което няма да има пластмаса. Европейската комисия много добре разбира този зловещ проблем. Европейската економика се основава на ефтина пластмаса. Това позволява да се използват ефтини опаковки, които са привлекателни за потребителя и голяма част от тях са ненужни и не могат да бъдат рециклирани, което означава, че просто би трябвало да бъдат изведени от употреба. До момента не виждаме някакво доказателство, че намаляването на ползването на пластмасите води до намаляване на хабенето на храна. Ние не сме убедени, че любовта ни към бързата храна е причина да ползваме толкова много пластмаси. Това е валидно и за бутилираната вода. Стигаме до момент, в който произвеждаме много повече пластмаса, отколкото можем да обработим отговорно. Е, рециклираме само малка част. Тук в границите си една голяма част изнасяме или погребваме в сметища или изгаряме. Ние смятаме, че стратегията за пластмасите трябва да доведе до намаляване на общия брой продукти, произвеждани от пластмаса. Трябва да се промени дизайна на продукта, за да се постигне кръгова економика и по-добре да използваме пластмасата, която наистина се налага да използваме. Какво говорим, като говорим, какво имаме предвид, като говорим за цялостно намаляване на пластмасите? Първо, да престанем да използваме най-вредните пластмаси. Става въпрос за микропластмасите и за тези, които деградират при присъствие на кислород. Може би най-добре ще бъде те да бъдат забранени. Надяваме се, че парламента ще следи внимателно този процес и ще се стигне до момент, в който тези продукти вече няма да се използват на пазарите в Европа. В стратегията да се разглеждат и други източници на микропластмаси, като например палетизирана пластмаса. И смятаме, че това може да бъде разгледано от гледна точка на регламента за дървесината по този начин. Ще се избегне разпиляване на тези пелети. Като цяло нямаме обща система за одит в сектора и ако има нещо, то е на доброволен принцип. Идеята е да се ограничи ползването на еднократни пластмасови продукти. Инициативата, която сега се подготвя от комисията, е една от най-важните неща, които могат да бъдат направени от гледна точка на намаляване на пластмасите. Като успеем, да се справим с основните замърсители по нашите брегове, ще можем да се справим и с проблема в световен мащаб и ще, по... и ще застанем на водещо място. Най-често проблемите по нашите брегове са фасове, опаковки от храни, опаковки от чипс и други подобни. Важното в този законодателен акт е, че трябва да се съберат данни колко такива продукта са на пазара. За момента имаме много малко информация колко такива продукта използваме, за да разберем какъв е мащаба на използването на пластмасови продукти. Ние сме се опитали да изчислим тяхното количество възоснова на налични данни. 46 милиарда пластмасови бутилки се купуват в Европа над 50 милиарда еднократни чаши и сламки се дават безплатно. Идеята е да разработим услуги и продукти, които не разчитат на пластмаста. Ние се надяваме, че законодателството ще последва директивата за ограничаване на пластмасата. Бихме искали да има цели за намаляване на броя на, пос... на произведените продукти, което може да се случи с помощта на специален налог или други мерки на национално ниво. Идеята е да има по-отговорно използване на пластмасите. Тук ще спра по темата за еднократните пластмасови продукти, но съм сигурна, че има и други мерки, които могат да се използват, например общи за Европейския съюз цели за намаляване на пластмасата и намаляване на пластмасата в производствената фаза. След това промяна на дизайна на продукта, за да се постигне кръгова економика. Бихме искали да има основни изисквания по отношение на пакетирането, което всъщност да позволи повторното използване на тези продукти. Продукти, включително опаковки, които са изработени от пластмаза, трябва да могат да бъдат дълготрайни, да могат да бъдат поправени и накрая на своя жизнен цикъл да бъдат рециклирани на 100%. Трябва да се подобри и проследимостта. Ако искаме да увеличим количеството използване на рециклирана то те трябва да са безопасни за хората и природата. Трябва да си зададем въпроса дали химикалите, които се използват, са толкова вредни, за хората, за околната среда и ако е така, дали ние следва изобщо да ги използваме. Има още един аспект, свързан с по-добрия дизайн и това е да не попадаме в капана на фалшивите решения. Всъщност всички биоразградими пластмаси не са нашето вълшебно решение. Някои от тях са с етикет, това не е пластмаса или е безопасно за околната среда. Ние искаме да има много добър надзор, добро етикетиране и да се знае по какъв начин точно ще бъдат управлявани тези продукти като отпадъци. Биоразградимата пластмаса води до същите проблеми, до каквито води и обикновената пластмаса и това е валидно и по отношение на използването им в замърсяването на морето. На големи фестивали има чаши, които са изработени от някакъв вид пластмаса с голям надпис Аз не съм от пластмаса, но това не е вярно и няма ясна идея как по-късно ще бъдат управлявани тези отпадъци. Това, което приветстваме, са всякакви варианти за промяна на дизайна, но също така и повторно използване. Това е част от директивата за етикетирането и това е много по-важно от рециклирането от гледна точка на иерархията на отпадъците. По отношение на стратегията за рециклиране, трябва да, тя да се използва само когато това е, кост, е, това е разходно ефективно, за нас е притеснително. И така, за да обобщя, ние от Съюза за пластмасите Приветстваме стратегията за пластмасите и очакваме да видим допълнително развиване и изпълняване на практика на мерките, най-вече законодателство в областта на използване на еднократни пластмасови продукти. Това трябва да влезе в директивата, защото тези данни са на разположение на съответните сектори. Определено има какво да направим по отношение на начина по който се използва, събира и обработва пластмасата. Ние като европейски граждани можем да кажем, че над 800 хиляди човека са подписали петиция. Комисията да излезе с а, стратегия за намаляване на използването на пластмаси. И това е валидно в цяла Европа. Така че обръщам се към вас, представителите на комисията ЕМВИ, за да отразите в своите доклади нуждите и призива на вашите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 представлявам всъщност европейските производители на пластмаси, за това ще говоря на английски язик. Ако разгледате общо нашия сектор, включително тези, които работят с начален материал, с суровина пластмаса, може да видите, че ние имаме над 1 милион и половина зети в сектора, повече от 60 хиляди малки и средни предприятия, 350 милиарда евро е нашият е, оборот и сме една от най-новаторските индустрии. Във връзка с използването, повторното използване и рециклирането, мога да кажа, че това са ключови елементи – това е една от фазите, а друга фаза е края на живота на тези продукти. Затова трябва да имаме разделно събиране на упаковките. В началото трябва да се фокусираме върху фазата на използване, което обикновено е най-важната фаза от използването на тези продукти. Трябва да има екодизайн на продуктите, които съдържат пластмаса, за да може по-късно те да подлежат на рециклиране. Освен това, целта на кръговата економика в Европейския съюз е да имаме ресурсна ефективност и да насърчаваме местната економика. Така че това трябва да имаме предвид. След това рециклиране, рециклирано съдържание. По какъв начин можем да направим дизайн на тези, проекти, е, на тези продукти, извинявайте, които съдържат рециклирани суровини? Тук могат да ни помогнат и количествени и качествени стандарти. Качествените стандарти с цел да се подобри нивото на рециклиране ще помогнат, а доброволния ангажимент ще помогне да имаме и повече рециклиране. Втори важен елемент е свързан с това по какъв начин да се намали разхищаването и замърсяването. Това е нещо, което е много важно и всички ние, и производители, и потребители трябва да се справим с това. Първо, в края на жизнения цикъл на продуктите, те трябва да бъдат съхранявани на определено място за да можем съответно да постигнем добро рециклиране. Още нещо, трябва да имаме отговорно човешко поведение. Много е важно хората да разберат, че качеството на живота се е подобрило благодарение на производството на продукти, които съдържат пластмаси, но ако искате това да продължи да бъде така, трябва да се отнесете отговорно. Ние всички трябва да можем да съберем тази ценна суровина в края на нейния жизнен цикъл. И последно, много добре обмислен дизайн, за да видим какво ще се случи в края на жизнения цикъл с тези продукти. Има ли проблем свързан с замърсяването и има ли как да променим дизайна, за да се избегне това замърсяване? И тук говоря за няколко важни неща. Когато говорим за еднократни пластмаси, много често трябва да имаме подходящо определение. Не става въпрос за самия материал, а за това, че с тези продукти се замърсява. За това трябва да видим по какъв начин да се справим с замърсяването, особено тези отпадъци, които намираме на намираме покрай своите брегове. Забраните няма да помогнат, защото те водят до риск. Още нещо върху което трябва да се концентрираме, това са иновациите. Ако търсим разбиране на пълния цикъл на живота, нека да се фокусираме в трите области, в които иновацията е от огромно значение за кръговата економика в началото на живота на продукта и е неговото производство, след това използването може би да не се използват петролни деривати, а други суровини, след които и рециклирани. И накрая това ни позволява да запазим ресурсите, доколкото това е възможно в економиката. Например, производство на продукти, които спасяват човешкия живот и които, да речем, са много устойчиви и могат да се използват за поправка. И последно, но не по важност, крайната фаза, след като продуктите приключат своя жизнен цикъл, тук екодизайна има от огромно значение, а след това стигаме до рециклирането и иновациите, например, добавки, които могат да подобрят качеството на суровината за рециклиране. Например, как можем да повишим модела за повторно използване, за да може тези продукти да се използват повече повторно и за по-дълго време. Ние наистина имаме общи цели и това е причината, поради която сме е, излезли с доброволния ангажимент пластмаси 2030 година, в който разглеждаме общите си ангажименти, най-вече намиране на начин да се справяме с изпускане на пластмаси в околната среда, повишаване на кръговата економика и повторното използване на пластмасите. Тук ще имаме одит ще има доклади, така че всеки ще може да види какво се случва. По отношение на изтичането в околната среда работим с всички по нашата верига. Опитаме се да разберем какви са основните причини и как точно да се справим с този проблем. Операция Queen, Clean Sweep вече беше спомената от Саския и наистина Циркулярното използване на пластмасите може да бъде подобрено, като се разгледат различните моменти в жизнения цикъл на продукта. Също така трябва да се подкрепи и стандартизацията, за да може да имаме качествена суровина за рециклиране ще е много добре да имаме указания във връзка с пластмасовите опаковки и да се наблегне на края на жизнения цикъл на тези продукти. Има и много други стратегии, които ние приветстваме, сред които са работа в регионите, в които има сериозен проблем с изтичане и замърсяване. 355 проекта вече имаме в които се опитваме да намерим решение на проблема с замърсяването с пластмаси на моретата и океаните. Работим и с Г7, за да можем да се справим с морското замърсяване и спирането на преместването на отпадъци от един воден басейн в друг. И накрая няма как да постигнем нещо, ако нямаме амбициозни цели, защото ако си поставим амбициозни цели, можем да видим каква ще е разликата. 60% е целта за 2300 година на повторно използване и рециклиране и това може да се случи, когато ние поемем определени ангажименти, започнем да търсим решения, и се опрем на кръговата економика. Всичко това е свързано с поетите от нас доброволни задължения. Това ще бъде допълнително отчетено и ежегодно ще бъде контролирано от независим комитет. По този начин нашия сектор иска да помогне за постигане на амбициозните цели на стратегията за пластмасите. Благодаря ви. Uh, Благодаря и последния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 от Атрия Пелси. Заповядайте, госпожи и господа, бих искал да започна с благодарност към за чудесната възможност да изразим нашата позиция за Европейската стратегия за пластмасите в е, кръговата економика. Аз се наричам Арон е, Матила, и представлявам голямата е, финландска фирма Атрия. Е, ние произвеждаме устойчиво хранителни продукти с акцент върху по-устойчи, по-добри и по-устойчиви опаковки. В обобщение, това са основните въпроси, които трябва да стоят в центъра на тази дискусия. Безопасност на храните винаги трябва да бъде приоритетен въпрос трябва да подчертаваме винаги значимостта на тази тема. Всяко ново развитие в хранителната верига трябва да се съобразява с тази цел. Превенцията е най-добрия начин да управляваме отпадъците. Так, това е отразено в законодателството. Другите мерки са не по-маловажни, разбира се. Но аз искам да подчертая, че възможността за рециклиране не гарантира устойчивост. По-добро, по-добри опаковки води до по-малко изхвърляне на храна, което има отражение върху околната среда и с много по-сериозни последствия така че е, опаковката винаги трябва да защитава продукта и да свежда до минимум изхвърлянето на храна. Това е много важно. Създаването на стойност винаги играе важна роля, но това, което научихме, че подобен напредък може да се определи само на база предпочитания на потребителите. В противен случай цели, всичките усилия ще се пропилеят холистичния и системен подход е следващ момент. Отражението върху околната среда трябва да бъде наше, наш ръководен принцип. Трябва да обхванем абсолютно всички моменти при отчитането на отражението върху околната среда. Събирането на отпадъците става много по-добре, ако имаме съответни схеми е, рециклирането може да помогне, но не може да замени неадекватното поведение. Особено е, добре действа то, ако имаме адекватни мерки за разделно събиране на отпадъците. Това е, е принципа, от който се ръководихме през последните десетилетия. Надяваме се да остане наш ръководен принцип и за в бъдеще. Причината е, че видяхме колко добре се получава всичко това на практика. Може би най-добрият пример за това е новия 2017 Новата опаковка за кайма от 2017 година можем само да си представим какъв потенциал крие широкото прилагане на подобен подход. Помислете си за вашия магазин, кварталния ви магазин, помислете за възможностите за намаляване опаковките от пластмаса. Това, което успяхме да направим 50% по-малко пластмаса. И това е само от едно изделие от един продукт. В момента, 12 месеца след стартиране на програмата, можем категорично да кажем, че потребителите вече търсят такива опаковки и при други продукти. И може би, защото веднага се забелязва положителната промяна малкия брой абсолютно количество абсолютните количества са отразени за Финландия, разбира се. Ето 50% по-малко, както виждате и е на схемата. Основната причина е, е подобряване ефективността на материалите чрез анализ на жизнения цикъл е, като намаляването на въглеродния отпечатък е над 30%. Изразходването на енергия, на природни ресурси показват също положителен резултат. Новата опаковка не е съвършена от гледна точка на рециклирането, но извън съмнение е голяма стъпка в посока към по-голяма устойчивост преимуществата се осъзнават най-добре в контекста на други подобрения. С други думи, всяко отрицателно развитие по отношение на е, качеството е, и стоеността би спряло подобно развитие. Ролята на опаковките е да съхранят продукта. Дори и малко по-голямо е, изхвърляне на храна обесмисля нашия резултат. Така че ние успяхме да удължим живота на продуктите, а това води до по-малко изхвърлена храна. Устойчивото развитие винаги може да, може да се постигне, но само ако отчетем всички стъпки в продоволствената верига. Нетното отражение върху околната среда трябва да бъде положително, ако искаме да поемем по този път към кръговата економика е, изхвърлянето на буклуци е, е резултат от неадекватно поведение то е вредно и създава сериозен проблем при рециклирането на пластмасовите опаковки корективните мерки трябва да бъдат понятни и лесни за потребителя. Така той ще има правилно поведение. И накрая ние предлагаме следващите стъпки, за да се справим с това предизвикателство. Първо, да продължим с превенцията обща наша цел трябва да бъде ефективното използване на материали. Второ, в случаите, когато рециклирането и намаляването на материалите не отговарят на очакванията, трябва да направим анализ. Така ще можем да вземем конкретни разумни решения в екологично отношение. На трето място възможности за рециклиране. Е, трябва да потърсим тук решение, казаха го и преждеговорившите. И четвърто, е, повишаване на съзнанието и на потребителите, и на заинтересованите страни. Неразбирането вече поражда объркване у потребителя. В бъдеще всички действия трябва да водят до устойчиво развитие. В противен случай потребителите няма да възприемат тези мерки, което ще усложни защата за всички заинтересовани и при събирането на отпадъците, и при управлението им. Най-важното в този случай е потребителите да правят е, ежедневни, малки, но важни избори. Защото и за това трябва да продължим да мислим за по-устойчиви опаковки. Та, това не бива да се попада под заплахата на раздробяване на веригата, така че трябва да обърнем внимание на поведението на потребителите. И накрая обръщам се към всички заинтересовани изследователи, законодатели и изпълнители. Нуждаем се от по-добри опаковки и за потребителите, и за околната среда. Госпожи и господа, още веднъж благодаря най-сърдечно за тази чудесна възможност да споделим своите разбирания. Благодаря, казва председателката. А сега приканвам представителя на Европейската комисия, господин Садаускас, за представяне на тяхната позиция. Благодаря за инициативата и за поканата. Е, тя е изключително навременна. И досегашните изказвания ясно го потвърдиха. Това, което направихме до сега, се дължи на факта, че проведохме широки консултации в подготовка на стратегията. Всъщност това не е първия стратегически документ за пластмасите. През 2013 година излезе зелената книга за пластмасовите отпадъци с, с много интересни данни за общественото мнение и наша е, ръководен, ръководен документ, но сега нещата се поставят в по-широк контекст с цел да примирим различни и понякога е, сблъскващи се интереси, за да потърсим едно виждане за бъдещето, което да промени нещата. Няма да е лесно, защото ще са необходими законодателни промени с цялата тежка бюрократична машина, е, криеща се за тях, но ще трябва да сторим това. Ние изградихме стратегията на четири основни оси първо економика и тук се чуха множество аргументи относно това, че не третираме достатъчно разумно и интелигентно пластмасите това е удобен материал за нас вече десетилетия на лед с 20-кратно увеличение на производството за последните 6 години. Може би тази тенденция ще се запази, но сега трябва да помислим дали разумно използваме пластмасата и какво правим с нея след това. За това говоря за економика. Економика никакъв смисъл не само на производство, но и е, вторични суровини, е, използвайки пластмата. Втората ос се замърсяването, екологичния проблем. Сега наистина, както чухме, замърсяванията за замърсяванията на морето, но и навсякъде, нещата са излезли от контрол. И аз искрено се надявам, че при промяната на директивата за отпадъците ще постигнем сериозен напредък. Ще има по-високи цели, по-сериозни изисквания за стриктно изчисление, стриктни изисквания за по-голяма отговорност на потребителите като важен пазарен инструмент. И още много неща. Готови сме да направим това, за да разрешим двата проблема. След това споменаха се и иновациите. Категорично трябва да погледнем през нова призма на пластмасите. От какво се състои тя, как можем да произвеждаме по-лесни за разграждане и рециклиране пластмасици за отражението на пластмасата върху продуктите. Това ще изисква нови начини на разработване и производство. И още нещо, ние не сме единствените на тази планета. Там пластмаста се произвежда много повече и екологичните проблеми са още по-остри. Ние не можем да решим проблемите на света, но ние трябва да послужим за прима има решение и от други фирми в други части на света. Но единствено ние имаме цялостна стратегия така че сме готови да работим по тези четири посоки и се нуждаем от широка подкрепа от всички економически оператори, от производителите, от гражданите, от цялото общество. За това широко приветстваме доброволния ангажимент на и на Атрия, както чухме тук, но и на много други частни фирми е, е, ние водим с тях разговори за бъдещо използване на рециклиране пластмаса, за да се ориентираме какво е възможно и къде можем да ги подпомогнем за намаляване на използването на пластмаса имаме сериозни надежди. Може би няма да, може би ще успеем да променим света, но ще, ще го променим само заедно. Благодаря. Председателката, благодаря за, на комисията. Сега моля колегите да вземат думата. Имате думата, господин Флорен. Благодаря. Аз всъщност съм приятно изненадан от проекто стратегията на комисията. Звучи чудесно. Е, ще се обърна към представителя на комисията с въпроса. Един от еврокомисарите спомена, германски еврокомисар, че ще се въведе данък пластмаса. А, ам, сега имаме и забраната от Китай как ще вървят нещата. Китай не ни иска къде отиват отпадъците. Има ли някакви тъмни пътища на отдав, към отдавна затворени сметища? И още нещо за Пластик Юръп. За радост вие казахте, че има възможност за повторно използване дали е стоин, се запазва стоеността на стоката или тя пада и е, госпожата от Цефек която много ме зарадва с това, че говори народния си език. Е, говорим за вторични пазари. Хубаво, но не се ли нуждаем от стандарти, когато рециклираме нещо? Е, е, и тогава стоката не се ли нуждае от стандарт? Е, защото ако някой купува тая стока, може да тръгне да прави до грама от нея, но ако не е сигурно, аз лично няма да му купя до грамата. Thank you, мадам Дали. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви че се отзвахте на поканата ни, за да обсъдим тази тема, тъй като това е тема, на която ние държим много, като се има предвид, че доста големи количества пластмасови отпадъци стигат до околната среда и предизвикват сериозни проблеми. Искам да се спра предимно на въпроса за замърсяването на морските пространства. Центъра за а, изследвания в областта на околната среда в а, Германия са извършили изследвания, което показва, че 8 милиона пластмаси се изхвърлят в океана всяка година, което не е шега, което означава един камион на минута. Аз съм от Малта, остров в средата на Средиземно море. Река Нил в голяма степен допринася за замърсяването с пластмаси, което достига до Средиземно море. Средиземно море се счита, че е едно от най-силно замърсените с пластмаса морета в света. Това ме довежда до темата за микропластмасите, които са особено опасни за морския живот. Бих искала да разбера какво е виждането на нашите гости, особено на а, госпожа Присланд от а, организацията морета в риск. Какви възможни решения съществуват за премахването на микропластмасовите отпадъци от моретата? Това не означава, че ние не трябва да се мобилизираме като Европейския съюз, тъй като замърсяването, лошото управление на отпадъците е в корена на проблема. Искам да задам въпроса за биопластмасите. Този въпрос беше засегнат също дали тези биопластмаси могат да помогнат в процеса за преход към намаляване на микропластмасите в океаните. Когато говорим за биопластмаси, имаме предвид също материал, който може за 28 месеца може да се разгради това е максималния срок и това може да допринесе за справяне с проблема с микропластмасите като цяло. Ние говорим за микропластмасите като голямо предизвикателство, но това е и възможност. Искам също да се спра на управлението на отпадъци от електрически и електронни оборудвания те така да, трябва да се произвеждат, че да позволяват в последствие рециклирането им след излизане от употреба. Освен това, трябва лесно могат да се разглобяват, да се поправят. Това всичко ни създава възможности да разрешим доста проблеми, така че трябва да гледаме на тази стратегия като една а, цялост, и да гледаме че на проблемите и като на възможност за в бъдеще. Благодаря, господин Афронта има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се спре на конкретен въпрос. Виждаме, че Имаме разбирането, че това е проблем, който и има множество измерения. Ние искаме да има по-добър екодизайн. Често говорим по тези въпроси. На заседанието на докладчиците в Сянка сме обсъждали тези въпроси и имаме общо съгласие. Имаме тук представители на сектора. Искам да ги запитам какви са перспективите в три посоки. Първо, опасните вещества, които се съдържат в пластмасите. Ние знаем, че пластмите използват биофеноли, а, които а, също на прекурсори на а, хлор, а, което може да създава проблеми при използването на пластмасите и в последствие, когато а, се рециклира и обработва. Не знае дали а, сектора работя за решаването на тези проблеми или има такива намерения за бъдеще. Относно микропластмасите, аз не виждам особени перспективи. Колегата говори за макро, микропластмасите и призова а, бранша да направят нещо. Реалният а, проблем а, е а, при излизането от употреба на някои продукти. Необходимо е да се извършат е, е, изследвания за справяне с този проблем. Третият, третият проблем, на който искам да се спра, се отнася до биопластмасите. Дали имат бъдеще или пък ще заместим един проблем с друг проблем. Би било добре, ако можем да се откажем изобщо от пластмасите и от изкопаемите горива. Но не зная дали производителите смятат да работят в посока разработване на биопластмаси и прочие. Госпожа Делае, благодаря, госпожо председател. Има консенсус относно използването на пластмаси и увеличаване на процента на рециклиране на пластмасите. Въпрос, на който не се спряхме, е как тези пластмаси могат да се заменят с материали, които са по-щадящи за околната среда. От години а, ние поставяме а, изискване пред производителите на плодове и зеленчуци да използват пластмасови пластмасови штайги, вместо да използват улекотени дървени щайги. Използването на тази пластмасова бутилка утре може да бъде заменена от стъклени бутилки или пък от някакви други контейнери, защото рециклирането, трябва да имаме предвид, също консумира доста енергия. Трябва да се заменят пластмасите с други материали, които щадят повече околната среда. Благодаря, госпожа Бонафе. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Бяха поставени редица въпроси до сега. И аз искам да използвам възможността да насоча вниманието върху нещо, което според мен е важно. Най-напред искам да благодаря на комисията за това, че представи тази стратегия за пластмасите. Ние я посрещнахме с огромен ентусиазъм, тъй като гледаме на нея като на важна стъпка към прехода към кръгова економика. Тази стратегия трябва да направи възможно да се справим с два проблема. Първо, борба срещу замърсяването, най-вече на морските пространства. Според мен, това е тема, по която все още не се даваме сметка за това какви ще са последствията за бъдещите поколения. Освен това, тази стратегия трябва да ни даде възможност да преминем към кръгова економика. Кръговата економика включва думата економика. Ако искаме да има по-устойчиви форми на развитието, економиката трябва да бъде отправната ни точка. Тази стратегия действително ще ни даде възможност да направим голяма стъпка напред за модернизирането на производствените ни процеси, които да съответстват повече на съвременните предизвикателства и които използват по-съвремени технологии. Искам да попитам гостите и за това как могат да се използват вторични суровини в рамките на кръговата економика. Повторното използване на вещества е много важно, например на пластмаси, тъй като това ще доведе значително до намаляването на замърсяванията. При в пакета за кръговата економика се съдържат редица мерки за намаляване на отпадъците, като по този начин ще можем да направим още една стъпка към кръговата економика. Вторият ми въпрос се отнася до рециклирането. В предходния пакет съдържаха и цели за рециклирането, включително на пластмаси. Трябва да напомня, че пластмасите са един от продуктите, които най-трудно се рециклират. Но дори когато подобрим рециклирането им, няма да сме се свършили цяло работата. Трябва да създадем истинска индустрия за рециклиране. Това трябва да бъде една устойчива промишленост. Това е въпрос не само към производителите на пластмаси, какво може да се направи, за да се рециклират пластмасите, тъй като новите пластмаси струват по-скъпо, отколкото рециклираните. Какви механизми можем да създадем, за да може да се създаде пазар на вторично използване на рециклирани пластмаси? Освен това, трябва да продължим да настояваме за разделното събиране на отпадъците. Да, трябва да преминем към кръгова економика, но еднократните пластмасите са едно противоречие на този фонд. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да не повтарям това, което вече беше казано от е, предходните оратори. когато говорим за забрана на използването на определени видове на пластмаси, които са опасни за околната среда, трудно се разграждат или съдържат е, вредни вещества, фталети, бифиноли и други, за които често говорим тук. В пакета за отпадъците ние се умяхме да обърнем вниманието върху замърсяването на морските пространства, но това не е достатъчно. Трябват по-силни мерки. Именно на това искаме да набледнем днес. Микропластмасите, изследвания в тази, тази област, също информационни кампании сред обществеността относно замърсяванията на моретата и океаните. Изгарянето на пластмаси е също друг проблем, на който трябва да обърнем внимание. Това въобще не може да се счита за опция. Доста често, колкото и невероятно да се струва, много експерти говорят за калорийната стойност на, съотве... на пластмасите, които могат да бъдат изгарени. Подобна крак... практика е в пълно противоречие с, с, с кръговата економика, но също замърсява въздуха, който дишаме. Искам да разбера каква е позицията на Европейската комисия относно изгарянето на пластмаса. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има нещо сбъркано при рециклирането. Говори се за 800 хиляди, които са подписали петиция. Какво означава това? Трябва да има възможност за разделно събиране, за рециклиране. От 20 години няма особен напредък в това отношение. Аз купувам си бутилка мляко в пластмасова опаковка. И а, опитвам се също да си купя в друга опаковка от, а, директно от производителя на мляко в а, близост и след това чета, че те пък използват а, бутилки, които не, са рециклу... а, не могат да се рециклират. И за това се обръща внимание а, на крупната индустрия, която произвежда материали, които могат да бъдат рециклирани. Т.е. трябва да задължим представителите на тези производители да направят нужното за рециклирането. Прилагането на принципа на замърсителят плаща, особено по отношение на замърсяването на моретата. Европа може да положи усилия, да, но има и решения, които се вземат на международно ниво, тъй като ни представят а, а, снимки на а, райски плажове в Азия, по бреговете на Тихия океан, без да ни показват обаче другата картина на огромни пространства, които са замърсени с пластмаси. Относно налагането на такса. През януари беше представена стратегията за пластмасите от комисията. Господин Йотенгер, който отговаря за бюджета, ни приложи налагането на такса, а, за да може да се запълни празнината а, в бюджета след излизането на Обединеното кралство. Господин Катайни ни каза, че има съмнение относно прилагането на подобна мярка в Европа. Аз искам да разбера какво е вашето мнение по този въпрос. Европейската комисия предвиди да се въвед... Е, инвестира в е, нови технологии, например, дали се предвиждат по-интелигентни е, оборудвания. А, освен това, да ли ще има маркиране, което да позволява електронно разчитане на състава на пластмасите. Ние сме доста разочаровани, че не се обръща достатъчно внимание на въпроса. Времето минава, замърсяването се увеличава. Господин Демесмекер има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички гости, на всички експерти за техните презентации. Аз и моят екип е, работим много усърдно по изготвянето на проекта доклада. Искам да благодаря на Европейската комисия, както и на всички тук е, Действително, тази стратегия е много важна. Това не е стратегия за борба с пластмасите, а по-скоро стратегия, която да ни позволи устойчиво да преминем към по-кръгово използване на материалите. И аз считам, че не трябва да говорим единствено за материали, а да обърнем внимание и на необходимостта да се възприемат е, нови модели на производство, на потребление, интелигентни модели по цялата верига на създаване на стойност. И трябва да създадем ясна връзка между политиката за отпадъците, на продуктите, на химикалите. Искам да разбера от представителите на заинтересованите страни и от Европейската комисия какви практически предложения могат да направят в това отношение. На второ място, често чувам да се казва, че трябва да се промени поведението на потребителите, че трябва да се на, извърши корена промяна в начина по който те действат, но това никак не е лесно. Когато виждаме реклами, маркетинг, виждаме, че те са доста успешни в промяна на нашето поведение. Производителите ежедневно могат да ни убеждават, че трябва да купуваме даден продукт, който никога не сме ползвали преди. С други думи, те създават потребност сред потребителите успешно. И след като има толкова успехи в това отношение, може би трябва да настояваме пред производителите да включат и въпроса за кръговата економика като част от това, което отличава тяхната марка. Относно токсични, токсични и вредни вещества. Те будят сериозно безпокойство. В вашата презентации, вие казахте, че не трябва всичко да изхвърляме. Говорихте за рециклирането на химикали, но същевременно подчертавате, че това може да допринесе до решаването на някакъв проблем. И на последно място искам да се спра на въпроса за новаторството. Ние трябва да стимулираме и да даваме реални стимули за новаторството. Как може да стане това, е? така че тази стратегия да има успех? Благодаря. Госпожа Алкен има думата. Благодаря много на Европейската комисия. Имам няколко съвсем конкретни въпроса, които са свързани с директивата за пластмасовите турбички която беше прията през 2015 година. Искам да разбера дали Европейската комисия ще наложи пълна забрана на турбичките. Беше доказано, че Ние трябва да се а, безпокоим, че селското стопанство използва такава пластмаса върху ягодите и те се считат, че се разграждат и изчезват, но всъщност не, те отиват в почвата и трябва да бъдат забранени. Можем да говорим за биоразградими пластмаси, но това, което искам да кажа е забраната на използването еднократно на пластмаси. Трябва да обърнем повече внимание на превенцията. Има много неща, които могат да се направят, които да намалят и да премахнат използването на пластмаси. могат, например, в парламента да не се използват а, пластмасови бутилки за вода. Не бива да допускаме използването на пластмаси, които после а, се изхвърлят в околната среда. Най-вече трябва да се ограничи изобщо използването на пластмаси. Аз не вярвам в а, доброволни споразумения, трябва да има ясно разписани изисквания. Пластмасовите а, турбички трябва да видим а, колко се използват а, те. В Дания имаме правителство, което на практика едва ли не ликвидира Министерството на околната среда и не се прави особено много. Ние не виждаме някакви данни от страна на Европейската комисия. Преди една година трябваше да се направи това, за да се сложи край на това схващане, че няма проблеми в страни като Дания. А всъщност се стига до доста нелепи инициативи. Искам отново да наблегна на това да не се използват еднократно пластмасите, но за целта трябва да имаме силни инструменти. Благодаря, госпожа Магина, си на думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че не бях тук по време на презентациите, но искам да дам и своя принос по отношение на дебата за пластмасите. Това, което ме впечатли, докато пътувах към Брюксел е, че по време на полета аз използвах доста еднократни пластмасови продукти. Чаша, прибори и е, кутийка за мляко и така нататък. Така че наистина имаме сериозен проблем, както казахте, и с пластмасовите бутилки. Освен това искаме да намалим използването на пластмаси, но в някои случаи ги използваме за да съхраним храната. Така че някои от нашите политики водят до конфликт. При всички положения обаче трябва да се върви в посоката в къщи и аз се опитвам много сериозно да рециклирам всичко. Аз наистина не мога да се справя с пластмасите. Не знам кои от тях подлежат на рециклиране, кои не подлежат. Опитвам се да ги мия, да ги подсуша, преди да ги събере разделно, но не знам дали не хабия ресурси за нещо, което после не може да бъде рециклирано. Така че това е важно. Още нещо, което много често използва пластмаса е сектора за цветарството, цветарския сектор, като част от селското земеделие. Трябва да измислим нещо, с което да заменим тези пластмасови контейнери. Така че мисля, че биоекономиката като част от кръговата економика би решила голяма част от нашите проблеми. Много от вас са отчаяни заради липсата на напредък. В Китай обаче много все повече и повече а, хората се информират за пластмасата, а Ирландия, откъдето идвам, аз са един от най-големите потребители на пластмаса и отново тази тема се повдига. Благодаря, казва председателката. С това приключват изказванията. И сега ще помоля комисията и заинтересованите лица да вземат думата, за да могат да дадат своя принос по отношение на дебата, който протече до момента. Ще е, бъдат изказванията в същия ред, в който бяха по-рано. Започвам първо с госпожа Валвред. Благодаря. И така. Аз имам доста въпроси, на които да отговоря. Чухме много въпроси за биопластмаса, дали те са решение или не и дали биха могли да допринесат за подобряване на начина по който работим с пластмасите. Мисля, че тук трябва да се направи много сериозно разграничение между такива, които са био разградими и такива, които са биологични, т.е. произведени от биологични вещества. онези пластмаси, които са направени с помощта на биологични вещества, не винаги са биоразградими. Защо? Защото биомаста, както много добре знаем, може да се използва за производството на продукти, подобни на тези, които се произвеждат от петролни деривати, така че те не са задължително биоразградими. Според мен от тази гледна точка това не е задължително и решение. Имаме биопластмасите, които могат да бъдат разработени така, че да бъдат биоразградими. И това би било чудесно използване. Но след това ще трябва да имаме отделно събиране. Защото ако съберем тези пластмаси заедно с други пластмаси, и вече чухме от колегата колко е трудно да се сортира по правилен начин и да се събира по правилен начин пластмасата. Тоест, ако го направим по този начин, всъщност няма да можем да рециклираме и съответно ще доведе до влушаване на качеството на суровината, получена чрез рециклиране. За това нямам готово решение. Трябва да продължим да разследваме, а, извинявайте, да изследваме ситуацията и да видим какви са нашите реални избори. Ehm, Също така чух много за присъствието на много токсични притеснителни вещества, в моята презентация аз подчертах, че присъствието на токсични вещества в пластмасите може да бъде успешно разгледано с използване на химическо рециклиране. Тоест, може да се използват химикали, с които да се разтворят пластмасите и да се извлекат вредните вещества. Въпреки това обаче, след това може да се използват полимерите. Термопластмасите обикновено съдържат доста токсични вещества. Имаме и много големи проблеми с друг вид, ако правилно чухме, молимери, които биха могли да бъдат евентуално разрешени в бъдеще, но разбира се, това ще се случи само ако се инвестира в научно-развойна дейност. Много беше постигнато с пилотни проекти на малък мащаб. Трябва да се промени мащаба на тези проекти, което разбира се изисква и по-сериозни инвестиции в по-големи преработвателни съоръжения. И по отношение на това как аз виждам нещата, за мен химическото рециклиране определено е приоритет. Накрая бих искала да се върна към SVHS. Това, че имаме хлоровинил и други вещества, не означава, че не можем да рециклираме. Не винаги трябва да гледаме опасността, а трябва да гледаме риска за хората и околната среда. Ние виждаме, че рециклираните пластмаси могат да бъдат повторно използвани. И че можем да покажем как това е един пренебрежим риск. В тези случаи, според мен, е разумно да рециклираме директивата РИЧ има разпоредби, които засягат това и това е една доста широка правна уредба, която води до използване на две комисии за риск и за социално-економическо въздействие, възоснова на които се взема решение дали да се рециклира или не даден материал. Ние виждаме, че се дават разрешения за извършването на тези неща и благодарение на научните изследвания – тази възможност трябва да бъде разширена и да покрива и други материали. Също така имаше въпрос за материалните паспорти, паспорта на материалите. Дали това е реалистично предложение? Мисля, че съвсем ясно хората, които рециклират, трябва да знаят какво рециклират. Т.е. трябва да имаме ефективна комуникация в цялата верига до крайния потребител. Също така трябва да помним, че след 10-15 години пластмасовите продукти обикновено стигат до сметищата и вече могат да бъдат рециклирани в зависимост от това какво съдържат. Така че е много важно да работим за подпомагане на сектора на рециклиране. Ние не сме сигурни, че паспорт на материала би бил най-доброто решение. Може би е по-добре да имаме модерна технология. Много неща се правят във връзка с иновацията на така наречените блокчейн технологии. Това може да е подходящо решение, т.е. можем да инвестираме в иновации, които ни позволяват да видим по какъв начин да гарантираме по-сериозни инвестиции в областта на рециклирането. Сега ще дам думата на колегите, за да отговорят на въпроси. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря за интересните въпроси. Ще започна като разгледам темата за микропластмасите. Наистина няма как да се почистят тези микропластмаси, щом навлязат в океаните. Те се отаяват в седиментите, но това не означава, че тяхното въздействие приключва. Всъщност, присъствието им в седиментите променя цялото естество на седимента и съответно оказва въздействие върху биообщностите, които живеят там. Така че най-разумно би било да спрем навлизането на микропластмасите в океаните. По отношение на биоразградимите пластмаси и биопластмасите. Има стандарти във връзка с биоразградимостта. Това не са международно договорени стандарти, те са доста нови и засягат само единствено разлагане в морска среда. Тоест, става въпрос за разликата между това, че ако нещо бъде изхвърлено в река или в почвата, то може по различен начин да се разгради. Затова тук подхождаме внимателно. Притесняваме се за това, че биопластмасите се разглеждат като отговор. Да, те имат положителни черти. Стига да е ясно по какъв начин да бъдат събирани и третирани след края на жизнения им цикъл. Така че, накратко искам да поговоря за това как измерваме устойчивостта. Говорихме доста за устойчивите материали и ние смятаме, че устойчивостта означава нещо съвсем различно за различните хора. Когато говорим за устойчивост, това, което трябва да вземем предвид е изтичане от нормалните системи за обработка на отпадъците и съответно изчисления, кои материали как да използваме. По същия начин подхождаме, когато разглеждаме различните опции за третиране на отпадъците. В някои случаи дори рециклирането да е възможно, то не е най-правилният или подходящ метод от гледна точка на енергийна и ресурсна ефективност. И това е особено валидно за много енергоемките извинявайте, варианти за рециклиране, като химическо рециклиране и така нататък. Както е спомена един от колегите, от доста време имаме кампании за промяна на потреблението на хората и тяхното поведение. Но истината е, че е по-лесно да предложим лесни решения на гражданите. Хората биха поступили правилно, ако това им е лесно. Трябва да им предоставим възможността в страните, в които има схеми за връщане на бутилки. Хората приемат това за нормално, което сериозно намалява броя на бутилките, които могат да бъдат открити като замърсяване по бреговете на тези страни, така че не мога да разбера защо нямаме такава система за връщане на пластмасови бутилки в цяла Европа. Също така, налагането на данък, малък данък върху продукти води до промяна в поколението. Видяхме това с директивата за пластмасовите турбички и може, мислим, че подобно нещо би окоръжило хората да не ползват еднократни съдове за храна, а да ядат в многократни съдове вътре в ресторантите и кафенетата. Ако искаме да се справим с натрупаните отпадъци в морската среда, ние трябва да помислим как да използваме материала е да го използваме по начин, който позволява да се използва дълго време, да бъде поправен и накрая да бъде лесно рециклиран. Знаем, че в Америка в момента се инвестира в 240 нови предприятия за производство на пластмаси. Само те за няколко години могат да повишат производство на пластмаси с една трета. Това е доста притеснително и ние в Европа трябва да покажем, че има различен начин да се използват пластмасите. Трябва да се запазят за случаите, в които наистина това е положително и в които леката опаковка води до ползи за околната среда. Благодаря, казва председателка. Та, мадам Вангелова. Thank you very much. Um, благодаря много. Толкова много въпроси бяха поставени, толкова много неща чух. Ще тръгна от е, важността с оглед на кръговата економика, която се стреми по-голяма ефективност на, на използване на ресурсите и намаляване парниковите газове и съответно намаляване на отпадъците. Ние като говорим за биопластмасите, а, не намираме непременно най-добрата альтернатива, но нека да тръгнем от кръговия характер. Това няма да ни, тя, тя няма да ни разреши въпроса с отпадъците, но ще ни позволи по-добре да използваме вторичните суровини, включително пластмасите. Така ще постигне по-голяма ресурса ефективност и по-малко парникови газове. Първото, което се каза тук, е, няма ли альтернатива на пластмасата като материал? Но защо това се отнася всеки друг материал, е, което той е свързан с производство на стоки, които обществото, е, от които обществото има нужда или мисли така най-новите изследвания на друг кост от, от, изчисляват а, екологичния ефект от а, а, из, отстраняването на пластмасите и се оказва, че забестването им ще увеличи разходите 4 пъти. Но това, я, така че това явно не е решението. Е, трябва да използваме в по-голяма степен е, характер, характеристиките на кръговата економика. Така е, толкова много постигнахме по отношение на превенцията. Е, ние можем да използваме все по-малко пластмасови опаковки за хигиенична храна, която да стигне сигурно до гражданите. От тук можем да спестим много пластмасата, но също така трябва да помислим как да увеличим рециклирането и повторното използване, така че да удължим полезния им живот. И е, тук ми направи впечатление, за, казаното за бутилките. А, Виждам, че ни давате е, много хигиенична вода. А, и бут, нека се спрем на бутилката. Това а, е вид пластмаса, която се използва най- най-често. Защо? Защо? Защото има добро качество. Така че, ако попитате къде е източника на иновации, на първо място нека да имаме сор... подходящо сортиране на опаковките, така че да имаме по-добро рециклиране много работа ни чака тук и ние смятаме сериозно да поработим. Това са ценни материали и те могат да бъдат рециклирани. Но трябва преди всичко да помислим как различно да произвеждаме пластмасите. Нека да говорим за екодизайн с екоматериали и други. Всичко това свързано с увеличената увеличение кръгов характер и устойчивото развитие. Така че можем наистина да направим много по-ефективно използване на ресурсите. И от друга страна отпадъците. Нека не объркваме нещата защото отпадъците са една част, една част, което попада в околната среда, са тези капачки а, нека да бъдем сигурни, че тази капачка ще остане за, за ще пасва по-добре за бутилката, така че да не, да не пада толкова лесно. Нека да започнем от дизайна. Това са неща, които можем в кратко време да да обновим, да не демонизираме пластмасата. Чуват се думи да забраним пластмасовите опаковки. Например, дълбоко замразени храни. Е, е, не, това, това е едно пластмаса за еднократна употреба е, и за това има причина. Аз искам свежи и качествени, дълбоко замразени продукти. Друг е въпросът тази пластмаса да, бъде, да може да се рециклира. Така че нека не объркваме темата за пластмаса за еднократна употреба, употреба и отпадъците, да потърсим проблемите, по които можем да намерим решение. Много често се объркват нещата и освен това биопластмасата с решение. Нека да се използва различни видове пласт пластмаси, можем да ги използваме за възобновяеми материали. Всичко това може да бъде изпълнено в светлината на нашите цели. Така че да се опрем на науката, да се опрем на фактите, за да можем да намерим вярно социално валидно решение. И накрая за микропластиката, пластмасата. Да, вярно е, е, че попадне ли тя в околната среда, тя не може да бъде отстранена. Затова нека разясним нещата от корен. Така че всичко, което е предлагаме е насочено към превенция и ние подпомагаме много изследвания и участваме активно в академичните дейности. Ако се нуждаете от помощ за това да вникнем в а, използването на микропластмасите, а, ние сме на разположение. Най-важното е пластмасата да не попадат в природата. Така че, моля ви, е, нека да сме наясно за какво говорим. Едно е, е ресурсна ефективност, друг въпрос са отпадъците. Тръгнем ли да объркваме нещата, ще демонизираме пластмасата, което е сериозен проблем за обществото. Сега господин Маки Матила. Благодаря. Мисля, че повечето от въпросите получиха своя отговор, но аз искам все пак да се спра на няколко въпроса. Първо, за инвестициите. Мисля, че сигурно и има или ще има възможност да се помисли за най-добрите инвестиции. Нека не пропускаме никакви възможности. Бе поставени въпроса за потребителите. Да, потребителите трябва да могат да направят е, верния избор. Дали за превенция, дали за рециклиране, дали за потребление. Всичко, което е добро за околната среда, е добро и за потребителите, докато с, с убедителни факти докажем това. За микропластмасата, да, мисля, че тук трябва наистина из, да проведем изследвания и да изведем приоритети, е, е, и трябва да действаме във вярната последователност. За събирането на отпадъците, да, възпитание, образование е необходимо. Е, вече бе казано, че се нуждаем от измерими цели. А по отношение на устойчивостта, трябва да имаме хармонизирани критерии – противен случай ще продължиме по пътя на мистификациите. Вместо това трябва да опростим начина за повторно използване. Председателката, благодаря. Сега ще помоля господин Саудакас за неговите заключителни бележки и коментари. Благодаря за е, този интересен и полезен обмен на мнения. Много аспекти бяха засегнати както от уважаемите евродепутати, така и от представителите на заинтересованите страни. А пък имахме възможност да поговорим за стратегията. Всички важни въпроси бяха важни. Нека да започна с е, така е очевидно актуалния въпрос за данъка върху данък пластмаса. Ние ще помислим за възможни фискални мерки и членове на Европейската комисия вече изложиха своите виждания. Но да, ще кажа, че се занимаваме с този въпрос, с ясното съзнание, че въпросът е много деликатен, но не искаме да заставаме пред вас неподготвени. Но ще потвърдя, да, много сериозно се мисли по въпроса. Що се отнася до различните въпроси за, за отказа на Китай и така нататък, Китай наистина върви напред доста по-бързо, отколкото очаквахме и това се отразява на търговията с отпадъци, но може би пък това е добре за нас, защото аз вече години наред съм а, разговарял с представителите на промишлеността, отрасъла за преработка на отпадъци. Те винаги поставят въпроса, че се губят вторични суровини. Ето ни шанс да ги задържим, но трябва да сме подготвени, а не само просто да ги депонираме или унищожаваме. А, така че, нека, а и нека не забравяме, че изгарянето е пред последната а, като, като лошо качество опция така че нека да помислим по този въпрос. Присъединявам се към казаното относно стандартите. Стандартизацията е трудна задача, по-трудна отколкото сме склонни да се мислим. Имаме стандарти за биоразградимост, защото това означава различни неща в различни климатични, географски, териториални условия. Така че това няма да е толкова лесно, но не се отказваме. Същото се отнася и за стандартите за събираните пластмасови отпадъци с цел вторично използване като разбира се трябва да имаме вторични суровини с добро качество, така че произведените от тях материали да са безопасни за използване. Тук нееднократно се говори за химикалите. Може би забеля... сте забелязали, че заедно с стратегията за пластмасите излязохме с още едно съобщение е, за връзката, за стиковката между различни законови разпоредби за изделията, химикалите и отпадъците. И тук наистина имаме проблем. Опера... Економическите оператори се оплакват от пропуски, от дублиране и така нататък а, така или иначе пластмасите а, е, в някои случаи са били разрешени за производство, но сега не са. Не можем да ги рециклираме и върнем в економическия цикъл е, трябва да намерим баланс тук и за това много се радвам, е, че нашето законодателство по въпросите за химикалите е категорично и настоява за достатъчно чисти материали, пластмаси и други, които да могат да се върнат отново в економиката. Е, търсим решения. Въпроса за биоразградимостта да, доклада излезе и се радвам, че се разбрахме с Агенцията по химикалите в Хелзинки да взаимодействате. Това е, не, не става чрез съвместно вземане на решение и това ще съкрати времето. Убедена съм, че, убеден съм, че агенцията ще действа е, наистина по съвест е, същото се отнася и за микропластиките които се влагат в продуктите съзнателно и е, Рич може да се окаже много добро решение. Микропластиката, които, които възникват в от текстил, кожа и така нататък са, друга тема, но по този въпрос също се работи. Надявам се, че с това засегнах някой от аспектите. Още веднъж благодаря за тази много обогатяваща дискусия. Благодаря. Аз също ви благодаря. Благодаря на всички. Дебатът е в самото си начало. Приканвам ви да продължим и на други наши заседания. Благодаря ви отново за участието. Благодаря на представителите на заинтересованите страни, на колегите. С това приключваме работата ни за днес. Ще се видим следващият понеделник в 3 часа след обяд. Благодаря ви. Искам само да ви напомня, че има публично изслушване заедно с комисията по петициите в четвъртък за нарушителите на ендокринни